Скъпи колежки и колеги, поздравявам ви най-сърдечно в началото на днешното заседание, което е едно от последните за нас, но точно по тази причина то е изключително важно. Ще обсъдим окончателния доклад на Перванш която е нашия докладчик по една много основна тема. Ще обсъдим този доклад. Преди да дам думата на Перванш, за да представи заключенията в своя доклад, ще направя две съобщения по точка 2 от дневния ред. Първо, едно как... съвсем кратко съобщение за посещение на делегация през миналата седмица за два дни в понеделник и вторник в Атина – вие ще получите и материал относно това посещение. Секретариатът го подготвя и ще можете да го прочетете. Предварително искам да подчертая, че това според мен бе едно много интересно пътуване и много резултатно пътуване. Срещнахме се с представители на правителството, на банките, на малките и средните предприятия, а също и с социалните партньори така че на практика във втория ден, целият преди обед, разговаряхме с колеги. След това от економическата комисия, от финансовата комисия и бюджетната комисия, както и от комисията по европейски въпроси на гръцкия парламент. Тези разговори, за мое съжаление, показаха, че Политиците в Гърция а, са разделени в мнението си за кризата. Техните различия, а, които се дължат на политически и идеологически а, виждания би трябвало да бъдат е, оставени на заден план, е, би трябвало да се обединят е, в името на излизането от кризата. За момента като че ли няма изходи от едно такова решение, но така както и в Португалия не забелязваме положителни знаци за обединение в името на бързия изход от кризата. Страхувам се, че точно по тази причина макар че Гърция в момента вече получава е, помощ, а най-вероятно след няколко седмици и Португалия ще получи помощ от е, механизма за тази цел. За съжаление, е, както ви казах, поради разпокъсаността на политическите виждания и разделението между политиците, едва ли ще се постигне бърз резултат. През октомври миналата година ние разгледахме предварителния доклад, проекта за доклад на Перван Шберес. Сега ще се занимаем с окончателния вариант на доклада. Много проучвания, много анализи, много изследвания, извършени е, през изминалите 6 месеца в комисията, са от е, важно значение. И в този смисъл те не бива да се забравят, не бива да е, се слагат в чекмеджетата и да не се поглеждат повече. Напротив, те би трябвало да служат като е, важна основа за по-нататъчни решения и действия. И затова заедно с секретарията и с колегите от ръководството на комисията ще поговорим за възможността да съставим нещо като каталог на всички документи, на всички протоколи, на всички информации за посещение на делегации. Така че е, да можем да е, ги запазим за е, самите себе си и за колеги, които ще работят по тези въпроси. Е, най-вероятно ще се получат едно-две томчета е, с скромен размер, е, но в тях ще се включат всички тези документи, които ще бъдат предоставени и на националните парламенти, както и на всички наши събеседници, консултанти, които са ни помагали по време на работата на нашата специална комисия. Е, това бяха съобщенията на председателя. А сега преминавам към трета точка. Е, финансова, економическа и социална криза. Препоръки относно мерките в инициативите, които да бъдат предприяти. Первен Перес е докладчик по тази тема. Благодаря, господин председател. Изминаха няколко години от началото на кризата, но наистина можем да се похвалим с малко решения. Преди три години малко от нас можеха да предвидят е, процесите, които междувременно се разгърнаха Нашият мандат скоро изтича, но ние носим отговорност за посланията, които ще оповестим днес. Преди да представя заключенията от моя доклад в окончателната му версия, ще направя няколко бележки относно посещението на делегация в Атина. Съжалявам, че не можех да участвам в това посещение. Аз съм председател на комисията по социални въпроси и за първи път е, бяхме в е, поканени от управителния съвет на ЕАО във връзка с е, събитията в арабския свят през пролета. Много важна дискусия с цел постигане на съгласие в Брюксел. Но исках да кажа нещо в... Е, е, става дума за МОД, е, за управителния съвет на МОД. Но по отношение на Гърция, в съвета се работи по документ, който е свързан с мерки за економии. Една тема, която е в центъра на е, много оживени дискусии с социалните пар... партньори, но и тук в парламента. Радвам се, че е, има една такава идея за подготовката на публикации, е, свързани с работата и ресора на нашата комисия. Има и една реч на Жак Делор, изнесена пред парламента в е, връзка с тези въпроси. Би трябвало и този текст да се включи в е, сборника документи. Макар, че е, текстът на речта на Жак Делор е само на английски за сега. Би могло да се помисли за превод на текста. А сега преминавам към окончателния вариант на моя доклад. Това е резултат от е, работата на много хора. Всеки желаеше да участва в проследяването на процеса. Получих много предложения за изменения от е, политическите групи. Благодаря на колегите. Опитал съм се да включа в окончателната версия на доклада основните предложения, които са от съществено значение и се надявам, че е, ще можем да постигнем съгласие. Позволете ми да направя няколко предварителни бележки, които са отразени в е, уводната част на моя доклад. Те се отразяват и до подхода на нашата специална комисия и а, нашето сътрудничество с националните парламенти, за да можем да проследим как те възприемат нашите предложения. Освен това, по този начин ние можехме да направим анализи на нашите първоначални предложения и процеса на промяна на тези първоначални текстове. Затова ще предложа да не се спираме в дискусията на онези текстове, които е, бяха прияти с консенсус е, при е, първото разглеждане на доклада за прилагането на Европейската стратегия е, бяха предвидени финансови средства. Има е, документ, прият от Европейския парламент на 8 март е, по тази тема. Така че е, бихме могли в един синтезизиран вид, естествено, да се спреми на тези въпроси, но не си струва, след като в Комисията по единния пазар е, много подробно бяха обсъдени тези въпроси. Отново да се впускаме в детайли. Обсъдени бяха въпросите свързани и с е, енергийния пазар, и с е, финансовата перспектива. Въпроси, които са от ресора на други комисии в парламента. Ще припомня, кое е е основното послание, по което нямаше различие в мненията. Е, това стана ясно и по време на приемането на резолюцията от 20 октомври. А именно задълбочаването на е, и е, така, подчертаването на идеята за европейско обединение на глобално равнище и на равнище Европейски съюз. Това е съществената част от е, този втори доклад. Има, за съжаление, известна сдържаност е, по отношение на тази тема. Наблюдавам тази сдържаност е, независимо от това, че говорим за постигнато съгласие. Това наистина е неприятно и жалко, но ето, че е, се стига и до такива ситуации, тъй като не всички споделяме еднакви виждания. Кризата възникна в резултат на глобални дисбаланси. И за това не би могло да се очаква глобално решение без да се съобразяваме с становищата на отделните страни. Освен това, идеята за глобалното управление три години след избухването и разкарянето на кризата – независимо от това, че бяха прияти множество механизми, е, не ни помогна да използваме е, ефективно капитала, който е на лице. Това се свързва вече с е, някои проблеми на глобалната парична и валутна система – а що се отнася до международната парична система, трябва да кажа, че това е изключително важен въпрос за всички нас в Европа, защото това се отразява на конкурентно способността. там и различията по отношение на конкурентно способността. Има нации, които страдат именно поради различията в конкурентно способността. Наблюдаваме спекулативни действия по отношение на определени валутни единици, но точно по тази причина една голяма част от страните и от отделни нации полагат огромни усилия за да закрепят собствената си валута и не могат да обърнат толкова внимание на общите проблеми на глобалната, на международната парична система. Във връзка с нашата стратегия Европа 2020 ще поставя въпроса върху дългосрочните инвестиции и потребностите от такива инвестиции в бъдеще. Можем ли да си представим успешна стратегия Европейски съюз 2020 без дългосрочни инвестиции? не бих е, се задоволила с решение, което се основава на твърдението, че Европа не разполага с достатъчно средства и по тази причина не би могла е, да продължи да се развива без един солиден приток на капитал, без капиталов входящ поток от Китай. Той е важен, естествено, но що се отнася до дългосрочните инвестиции, аз съм убедена, че за разлика от първоначалния вариант на доклада, Именно образованието, квалификацията е от първостепенно значение. Не става дума за въпроси е, като това дали да финансираме ИТър, Галилео или високоскоростни влакове – от стратегическа гледна точка тези дългосрочни инвестиции в е, образованието и квалификацията са много-много по-важни от отделни програми или проекти. Казвам го, защото виждам програмите за економии на отделните страни. Е, и ние, освен това, желаем да преследваме и да изпълним целите на стратегията Европа 2020, а от друга страна сме притиснати от необходимостта от економии. Възможно ли е при това положение да се предвиждат единствено разходи във връзка с гарантиране на пенсиите и е, да забравим необходимостта от е, разширяване на възможностите за образование. В е, пета глава, която е от основно значение за нас и която ние е, включихме след октомври, се съдържат централните, основните послания на моя доклад. Парламентът се съгласи да се предприемат е, минимални измерения, изменения в доклада за функционирането на в, извинете, договора за функционирането на Европейския съюз. И както Жак Телор каза, това е само един малък етап. Трябва да продължим по този път. Именно за това става дума в този доклад. На къде да потеглим. В 62 точка става дума за това, че единствено засиленото сътрудничество едва ли ще ни помогне. Аз никога не съм била привърженик на тази идея. Но именно а, страните в а, еврозоната носят специфична отговорност за тях самите и а, за Европейския съюз като цяло. В никакъв случай те не бива да допуснат да се стигне до конфликти или до разделение между онези, които са в еврозоната и другите, които са извън еврозоната. Ако се задълбочи едно такова разделение или изобщо се очертае такова разделение, то това няма да донесе нищо добро за Европа. 63 са общо параграфите в доклада. Ние трябва да се концентрираме върху най-същественото. Всяка политическа група е, пряко или опосредствено е участвала в формулирането на тези текстове и аз е, много се надявам, че всяка политическа група осъзнава отговорността, която носи. Независимо от е, огромния брой изменения, които бяха внесени от колеги от различни политически групи, е, отделните политически групи и техните членове трябва да носят е, отговорността за нещо толкова съществено като този доклад. Благодаря. Перванш. Ние сме в е, една удобна ситуация. Не си струва в момента да водим дискусия по структурата на доклада. Координаторите вече са се споразумяли. Съгласихме се всички с това, че докладът трябва да бъде кратък и да съдържа ясни текстове, ясни формулировки и послания. Предлагам след... да процедираме последния начин. Ще дам думата на представителите на политическите групи, а след това и индивидуалните членове на нашата специална комисия ще имат възможност да се изкажат. Чухте имената на координаторите и представителите на политическите групи, които ще получат първи думата, а след това ще проведем вече свободна дискусия, в която всеки може да участва. И така, давам думата на първия оратор. Благодаря, господин председател, Искам да започна като благодаря и на докладчицата. Що се отнася до нас, вие сте обхванали най-важните аспекти, най-важните неща, които тогава обсъждахме. Въпреки, че това не е свързано директно с доклада, обаче аз имам впечатление, че ние така можем да си продължим още една-две години, тъй като още не сме стигнали до момента, в който можем да кажем по този начин може да се разреши проблема с кризата. Смятам, че ни трябва още време, че имаме нужда от повече време, отколкото смятахме преди 6 или 12 месеца. Пътуването в Атина потвърди това мое опасение. Там се вижда, че в зависимост от това колко дълбока е кризата, е трудно след това държавата да се изтъпи на краката. Такъв е случай с Португалия. Там все още не е ясно какви средства са се събрали в испанските банки, каква част от тях са така наречените заразени кредити. Сега виждаме и вълната от противопоставяне на атомната, на ядрената енергия и въобще като цяло оставам с впечатлението, че не сме напреднали много в сравнение с преди една година. и не сме стигнали до някакви заключения, които наистина да са от някакво значение. Следващия въпрос, е, свързан с е, банковия и финансов надзор. Трябва да се предприемат допълнителни мерки е, в случай, че в Гърция нещата се развият по-лошо, отколкото предполагахме банковия сектор беше засегнат много силно и по този начин това може да окаже пагубно влияние върху банковия сектор в цяла Юго-Источна Европа. Така че да бъдем изправени пред съвсем нови предизвикателства. За такава една възможност, за една такава альтернатива ние не сме подготвени. Сега, по същество към доклада. Искам да кажа, че доклада е добре структуриран, с необходимата дължина. Приветствам също и факта, че в този проект доклад се съдържат предложения, свързани с задълбочаване на европейската интеграция – Докладът е всеобхватен в някои части, в други не толкова, не е толкова дълновиден, да речем по отношение на комисията, че тя трябва да се взема с следващите финансови перспективи. По този въпрос се казва, че време, времената са лоши и Европейската комисия трябва от самото начало да е съвсем внимателна. Обаче това е един погрешен подход. Парламента не трябва да подхожа по този начин, защото е, нашата роля не е да сме разумни и предпазливи, точно обратното. Нашата роля състои в това да сме амбициозни, когато другите не са достатъчно амбициозни. И само ако сме амбициозни, може би тогава ще имаме възможност да повлияем развитието на нещата. И то в положителна посока. нямаме някакви затруднения, свързани с измененията. Ние ще ограничим нашите изменения, така че докладчицата да няма някакви големи проблеми. И сега мога само да ви уверя, че е, няма да сме много доволни, ако има толкова много изменения, стотици изменения. Може би няколко десетки. 12 encore une fois pour, euh, pour voir ce que, le, ce que les groupes auront De toute façon, je suis assez optimiste pour... Euh, Ние ще внесем около десетина изменения. Що се отнася до окончателния резултат, И ако правилно съм разбрал за ролята на другите парламенти, смятам, че този подход е амбициозен, задълбочен и трябва да обърнем внимание на това, което са съставили колегите в другите парламенти. Това не е лоша идея. Сержо има думата. Грация, президента. Volevo им primo благодаря, господин председател. Позволете ми първо да помоля присъстващите тук колеги да извинят някои от колегите от групата на социалистите и демократите за това, че не присъстват на заседанието днес. Тази седмица се състои заседание на политическата ни група, което се провежда в Атина, така че на част от колегите физически не им е възможно да присъстват тук. Надяваме се, че ще ги представляваме достойно. Нашата политическа група много подробно се занима с последната фаза от изготвянето на доклада на Перванш. И това налага необходимост от достойно представяне на колегите. Те не могат да присъстват единствено по организационни причини, а не защото не ценят работата на докладчика. Ще работим и за това препоръките на Перванш във връзка с измененията да бъдат приети и от групата на социалистите и демократите. Според мен е важно и особено полезно да се внесе ограничен брой изменения. Когато измененията са по-малко, все още можем да постигнем нещо и същевременно можем да избегнем прекомерните детайли, които да ни затворят очите пред основните приоритети. Това, което изложи Перванш е напълно разбираемо. Напълно разбираема е нейната молба във връзка с измененията и ще се опитаме да я изпълним. Още нещо важно, а именно методът, на който се основава докладът и по-точно структурата му. Настоящата структура на текста ни дава възможност да представим един по-кратък, по-синтезиран текст. По-лесно ще бъде да се работи с този документ и в бъдеще. в бъдеще няма да трябва да се връщаме към аргументи, които вече сме обсъдили и които са предмет на решения взети в пленарната зала. Мисля, че настоящата редакция на текста ще бъде от полза с оглед на бъдещата ни работа. На лице са някои обективни затруднения, които не зависят от волята на колегите. Колегата Енгел вече посочи, че кризата все още далеч не е приключила. Напротив, изправени сме пред опасността през идните седмици да възникнат нови проблеми или пък отново да бъдем изправени пред стари проблеми, но в държави, които не са все още така засегнати от кризата. Свидетели сме на това какво става в Португалия. Да се надяваме, че това развитие на нещата няма да обхване и други държави, но не можем да бъдем сигурни. Трябва да се справим с кризата в Португалия, като при това ще трябва със сигурност да приложим подход различен от този в Гърция или в Ирландия. И споразумението по този въпрос бе постигнато в резултат от обсъждания тук в нашата комисия. Работата в нашата комисия доведе до това, че парламентът и съветът вече разполагат с нови инструменти и могат да приложат по-ефективен метод за справяне на кризата, с кризата извинете, в Португалия. Ето защо съм убеден, че структурата на текста, предложена от Перванш, е добра. Трябва да сме достатъчно смели да преодолеем тази криза, като изпълним с нов живот европейският економически и социален модел. Този модел в момента е изложен на обективна опасност – Финансовата стабилност също ще бъде от голямо значение, както и прилагането на инструменти за контрол и извършването на превентивен контрол. Финансовата стабилност е много тясно обвързана с възможността за осигуряване на ръст и на благоденствие, което да доведе до съразмерно ниво на социална закрила. Ако не можем да осигурим ръст на територията на Европа, то ще имаме затруднения и с осигуряването на финансова стабилност. Може би дори няма да ни е възможно да осигурим финансова стабилност. Ето защо трябва да бъде запазен европейският социален модел – той трябва да е източник на идентичност за европейския континент. Необходима ни е също така средно и дългосрочна перспектива за развитие. Като разбира се, трябва да вземем предвид, че има и редица елементи, по които нямаме сигурност. Перванш опомена някои важни области, това число и европейската енергийна политика, като се има предвид настоящата ситуация в Япония, европейската енергийна политика ще има отражения и в бъдеще. Трябва да се осигури сигурността на енергийните доставки, най-вече на доставките на природен газ. Във връзка с това е вероятно отношенията между държавите членки да се поставят на нова основа. Имам предвид държави, които притежават суровини и такива, които се нуждаят от суровини. Под въпрос се поставя в редица държави и атомната енергия. Това означава, че ще трябва да се върнем към традиционните източници на енергоносители, като например нефт и природен газ – как обаче ще изглежда тази нова структура на взаимоотношенията в областта на енергийния сектор? На какви принципи ще се подчинява ценообразуването? Все още не можем да определим. Като вземем предвид всичко това, ще трябва да продължим по предначертания път, но трябва да имаме предвид, че в бъдеще могат да настъпят промени. Именно тези промени са и основание за по-голяма дълновидност и за налагането на модел за конкурентоспособност, различен от предложения първоначално от съвета. Смятам, че изложеното от Перванш бе много убедително. Тя заяви, че трябва да си поставим цели, които имат и символично значение, като упомена сферата на образованието, Трябва да заложим на различните нива на образование, в това число и на средното образование. Необходимо е да си поставим цели в областта на научно-изследователската и развойна дейност тези области образование, научно-изследователска и развойна дейност трябва да са моторът на развитието на Европа. Перванш упомена, че не е много лесно да се изиска от ръководни служители да заделят средства за образование във време на криза. Но важните стратегически решения се вземат именно при трудни обстоятелства. Те се вземат, когато не достигат ресурсите и когато пътят към постигане на целта не е лек. Именно в този момент трябва да подкрепим усилията на държавите членки. Проведохме разисквания с представители на националните парламенти. Те нееднократно посочваха, че е много важно да заложим именно на унези акт аспекти, които са част от европейската идентичност. Именно тези аспекти трябва още веднъж ясно да обобщим в окончателната редакция на текста. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да изразя моята благодарност към докладчика, въпреки че ние не сме в едно и също европейско семейство и понякога може да имаме големи различия помежду си, но искам да кажа, че тя си свърши много добре работата не беше лесно и ние също се опитахме да ти затрудним работата, но в крайна сметка всичко е с добър изход. Беше много интересен факт, но също и е разочароващ, тъй като ако гражданите искат а, някаква промяна, то промя... промяната не може да дойде от а, Брюксел и дори от Берлин. Аз се смятах, няма нужда да казваме някакви проповеди тук, но ако искаме Европа да действа заедно, обединено, както и политиците тук, в нашия парламент, както и в другите държави членки, трябва да действаме по много отговорен начин. И виждам, че има тенденция обаче, че това не се случва в настоящия момент. Аз съм единствения координатор, който е от държава членка извън еврозоната. Може би Кейт Свинбон. Тя може би би искала да е в еврозоната. Аз също искам моята държава членка да е в еврозоната. Е, моята забележка може да ви се струва малко неудачна, но в крайна сметка ще ви кажа, че ние ще стигнем до някакви заключения и аз трябва да кажа това. Ние сме съгласни, съгласихме се по-точно, че имаме нужда от повече Европа. Имаме нужда от общ подход в парламента, в Европейския парламент. Този документ съдържа в себе си една много важна перспектива, важна визия. И като лидери, всъщност лидерите трябва да ръководят, да имат визии за бъдещето, но не, но не могат да се крият, трябва гражданите да ги виждат. И смятам, че такъв проблем съществува в парламента. Да ви дам един пример. Ние изготвихме бюджета миналата година. Е, всеки един парламент, всички наши колеги в цяла е, Европа въведоха а, е, мерки а, за економии. Само ние тук не а, приехме такива мерки. Защо не? Намеренията бяха добри, но а, това беше чиста а, катастрофа и това засили евроскептицизма. Ние трябва да сме наясно, че а, ние не сме толкова близо до нашите граждани, колкото ни се иска и колкото се надяваме. Имаме колеги в нашите столици, които са много по-близо до гражданите, отколкото ние. Ето защо аз искам да направя а, няколко коментара, свързани с тази гледна точка. Казвате, че всеки параграф, всяка точка са добронамерени, но ако ги съберете заедно, къде е разликата между една, едно федерално обединение и Европейския съюз? Къде е границата? Това е посланието, което трябва да изпратим. Едно послание, което трябва да изготвим днес. Не съм много сигурен дали ще успеем. Еврооблигациите. Постигнахме споразумение, свързано с еврооблигациите през декември. Трябва да се придържаме към него. Но в моята политическа група нямаме проблеми, свързани с формулировката, хармонизацията. Хармонизацията трябва да бъде изразена по-конкретно. Какво означава това? CC, CTB. Общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Европейската хазна. Агенция, отговаряща за дълга. Това да е посланието, което трябва да изпратим днес, не съм много сигурен. Финансовия надзор, разбира се, съгласни сме. Данъчно облагане, може би някоя друга формулировка, но можем да стигнем до някои заключения. Стратегията до 2020 смятам, че председателя заяви многократно, че имаме нужда от повече монти. Световните неравновесия смятам, че Г20 трябва да поеме по-голяма отговорност. Обсъждахме това на срещата миналата седмица и по-миналата седмица. И смятам, че трябва да знаем повече за това какво мислите вие, какво е конкретното предложение, свързано с съвета за економическа сигурност. Това е една формулировка, която се използва и в рамките на ООН. Също така имам а, малки забележки към отделни параграфи, но няма да ги споменавам сега. Относно образованието имам един въпрос. 47 точка. Смятам, че това е една интересна идея, но може ли а, да ни обясните повече по този въпрос? Има много държави в Европейския съюз, които имат реални и сериозни проблеми с качеството на образованието. И има други държави членки, като Финландия, например, които се справят много добре. Това показа и проучването ПИЗА. И може би Трябва да се опитаме да създадем впечатлението, че не искаме да иземваме отговорностите на националните правителства. Много е важно а, властите на регионално, местно и национално ниво да следят за качеството на образованието. Но като цяло можем да създадем една а, добавена стойност на европейско ниво. Съгласен съм с това и искам да ви попитам вие какво мислите по този въпрос. И нека да приключа, като кажа нещо за пакта Евро Плюс. Това е една бомба с часовников механизъм. Не, че не одобрявам начина по който беше представен пакета. Аз смятам, че съдържанието и резултата от предложенията трябва да, бъде, трябва да бъдат обсъдени. Гражданите се интересуват повече от съдържанието, не толкова от процедурите. Аз съм съгласна, разбира се, с общностния модел, общностния метод – има четири държави членки, които са извън еврозоната. Великобритания, те никога няма да се присъединят. Унгария и някои други държави и моята собствена родина. Е, това е обаче много негативно за начина по който функционира Европейския съюз. Каква ще е следващата стъпка? Като чета вестника, както прави всеки ден и през почивните дни, Великобритания приветства това. Да, това е първата стъпка и ние можем да напуснем Европейския съюз и да отидем в някой друг съюз. Аз смятам, че може би трябва да подчертаем това в нашия доклад, че това може да е в ущърп на Европейския съюз и да обесмисля това, което сме правили през последните 30-40 години. Има опозиция в парламента. Това е и демократичния модел. И е нормално да има правителства, които да кажат да на този пакет Европлюс в петък но не смятам, че това е нещо добро. Не смятам, че този пакет трябва да се приеме, защото чрез него ще се разедини Европа още повече. Ние се опитваме да създадем правила, но с такива правила проблемите ще се, се задълбочат. Но, госпожо докладчик, аз смятам, че в крайна сметка ще се съгласим, но исках да изразя моето мнение. Благодаря ви, Паскал. Oui, alors je me joindrai bien évidemment aux, aux remarques préliminaires d'Ole Schmidt concernant le, le travail qui a été fait par Pervan. Присъединявам се към говорилите преди мен и към техните положителни оценки за работата на Перванш и визията, която тя е представила в своя текст. Ще се спра, може би, на 10 точки, по които има различия в мненията. Или най-малкото различни нюанси в оценката. Няма да представям всичко това, което мисля във връзка с доклада. Нека да се спрем първо на преамбюла, в който ни се струва, че трябва да говорим за една визия за развитието в света. Струва ми се, че тук има съгласие. Но като че ли липсва това, което се случи в Япония. Е, естествено, не става дума за доклад е, по енергийна политика, но все пак е, в рамките на нашите възприятия и на нашите виждания настъпи едно събитие, което няма начин да не се отрази на визията ни и в макроекономически план. На второ място. Първата част на доклада би трябвало да отрази и нови явления в економическата сфера, а именно нарастващата инфлация. Това, което е записано е важно, но трябва да се добави естествено и интервенционната политика на е, централните банки, включително и на САЩ. Освен това, на трето място Гърция. Говорихме вече за това. Финансовата криза в Гърция доведе до политическа криза. Тоест, от финансовата криза ние преминахме в една економическа криза, от економическата криза се стигна до политическа криза и то не само в Гърция. А това означава, че на практика населението или една голяма част от обществеността не приема част от нашите действия и мерки което очевидно води до заключението, че правителствата не са в състояние да представят в приемлив вид мерките, които се налагат от кризата. На следващото място, нито една от причините, от структурните причини, довели до кризата, не са преодолени. Все още има е, дисбаланси в световна мащаб, в европейски мащаб, все още има дефицити, които има все още и е, реализирани загуби от банките, които се поемат на практика от населението, от е, гражданите. Така че всичко това все още е на лице и все още не е решено, поне в рамките на мандата на нашата специална комисия. И още един много важен фактор засилване на крайно десните, активизирането на тези сили, както във Франция, така и в Финландия. И това вече застрашава приемането на общоевропейския пакет и реализацията на идеята за европейско економическо управление – Точки 4 и 5. Всъщност е, става дума най-вероятно за разделите 4 и 5, които са особено важни. Може би ще подготвя предложение за изменения относно формулировките. Става дума за усилията, които трябва да се предприемат. И то е, такава симетрично измерение. От една страна търговските излишъци не бива да водят непременно до е, негативни последствия, да кажем, за португалци, гърци и така нататък. И пета глава, струва ми се, че добавената стойност, която предлага Европейския съюз, е, приемането на економиите, които се предлагат от населението, затягането на бюджетните разходи, наистина трябва да доведат до намаляване на дефицита, но същевременно с е, приоритетно значение трябва да се предостави възможност на държавите да реализират и постъпления. В един и същи пакет, така да се каже, трябва да се включат и економиите, и допълнителните постъпления към бюджета, които ще представят възможности за компенсация. Така че не можем само да налагаме по-високи данъци и да урязваме разходите в бюджетната сфера, без да предложим нещо в замяна на хората. А що се отнася до Централната банка, тук съм съгласен с текстовете. Устойчивост, конкурентно способност, раздел 4. Би трябвало да постигнем съгласие по въпроса, че е, бъдещата конкурентно способност няма да зависи толкова от е, вноса на горива, на природен газ, на петрол и така нататък, а ще зависи най-вече от развитието на економиката. Няма противоречие между устойчивото развитие на Европа и конкурентно способността на Европа конкурентоспособността е важна предпоставка за устойчивото развитие. Така че тук мисля, че може да постигнем една по ясна формулировка. 35-та точка. Тук е, ще поставя въпрос. Каква е връзката между енергийната политика и единния пазар? В един абзац, в един параграф са включени тези два елемента. Може би би било по-уместно да ги разделим. И 57 точка. Да, Олаф вече се спря на тези въпроси. Не можем да искаме задълбочаване на интеграцията в Европа, без да отчитаме демократичното функциониране на Европейския съюз. Тоест, не можем да очакваме от хората да направят един качествен скок напред към европейска интеграция, ако не гарантираме едно демократично е, развитие на основата на европейските институции. А това означава на практика и е, реформа вътре в институциите. Последният оратор от името на политическа група. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо докладчик. Вече от година и половина участвам в работата по това досие в рамките на нашата комисия и трябва да кажа, че проявявам разбиране към трудностите, с които се сблъскват както докладчикът, така и колегите. Трудно е да се съгласува направеното до тук с окончателната редакция на текста. Проблемите на първо място са свързани с междинния доклад. От тогава насам си отговорихме на доста въпроси, но с оглед на специфичното съотношение на силите, трябва да изтълкуваме немалко елементи от текста. В крайна сметка, трябва да представим текст, който да отговаря на реалността. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да отправя едно предложение, което може би има символичен характер. Госпожа докладчика започна изложението си, като наблегна именно върху символичния характер. Други колеги също посочиха, че кризата все още не е приключила, тъй като не сме отстранили една от основните причини за нея – за това бих искал да се удължи мандатът на нашата комисия. Сериозно поставям това искане за удължаване на мандата ни с още една година, за да не отправим посланието, че кризата все още не е приключила. Докато все още се намираме в условия на криза, а аз смятам, че тя ще продължи, мисля, че нашата комисия трябва да продължи своята работа. Възможно е дори да се превърнем и в постоянна парламентарна комисия. Но, както знаете, надеждата умира винаги последна. Надявам се, във връзка с това някои от нашите предложения някога да бъдат приети и дори частично приложени. Това бе първият ми коментар. Вторият ми коментар е свързан с едно предложение – вече бе посочено от колегите, че се е състояло посещение на наша делегация в Гърция. За него говориха господин председателят и господин Шмидт. Господин Шмидт сподели разочарованието си от това, че според него в Гърция хората като че ли не искат нищо да променят. Но трябва да вземем предвид, че там еврото бе въведено преди сравнително кратко време. Трябва да вземем предвид също, че Швеция не желая да се присъедини към Валутния съюз. Господин председателят се спря и върху политическите разногласия в Гърция. Това е вярно, момента не можем да твърдим, че политиката провеждана от Гърция се основава на единна национална програма. Не можем да твърдим същото и за Португалия. Но възможно е в бъдеще да бъде приложен и по-ефективен модел – Не можем да оставим справянето на, с кризата в ръцете единствено на държавите членки. Докладът ни, с оглед на това, може да съдържа и оценка на възможностите за преодоляване на кризата на ниво Европейски съюз. А дали гърците желаят да се променят или Швеция в един момент ще пожелая да се присъедини към валутния съюз, това не можем да определим. Може би ще е трудно да платим така наречената демократична цена – т.е. да спечелим доверието на гражданите в програмите за економи, да ги накараме да ги приемат. Бе прият механизъм за стабилност в областта на економическото управление. Ако това е правилният път, а именно създаването на постоянен механизъм за стабилност, Тоест, ако използваме кризата за доизграждането на Европа, то тогава подходът ни трябва да е, се основава на демократична легитимност. Много важно е гражданите да приемат пакета от мерките за еврозоната. Имам и още няколко коментара. точка от преамбюла Б, латинско. Не мисля, че доклада наистина отразява ситуацията в арабския свят. Не мисля, че тя е отразена в тази точка. Мисля, че бунтовете в арабския свят са от социално естество, и че формулировката в тази редакция на доклада е малко ограничителна. Тя ограничава причините за бунтовете в арабския свят единствено до економически аспект. В момента се намираме на етап, на който може би би било добре да удължим мандата на нашата комисия, както и да разгледаме качествените аспекти на държавния дълг, особено по отношение на държави с висок размер на дълга. В някои държави е много висок размерът на държавния дълг, в други е много висок размерът на частните дългове. И може би е добре да се спрем върху разликите между тези две държави. Или между тези две групи държави, извинете. Трябва да се спрем и върху въздействието върху економиката на държавния дълг и частните задължения. не сме съгласни с измененията в договора и с въвеждането на постоянния механизъм за финансова стабилност. Не сме съгласни и с предложената процедура. Имам предвид упростената процедура за преразглеждане на договорите. Защо? Защото преразглеждането спада към прерогативите на комисията и в момента се предвижда преразглеждане по упростената процедура. Мисля, че с това решение на комисията се делегират правомощия, които тя въобще не притежава. Каква е разликата между опростената и обикновената процедура за преразглеждане? Разликата е в това, че те визират различни компетенции. А що се отнася до продоволствената сигурност и до неравновесията в световен мащаб, то смятам, че комисията предостави всички възможности за отглеждането и разрешаването на отглеждането на ГМО на територията на Европа. Мисля, че в момента трябва да се спрем върху продоволствената сигурност, в контекста на общата сълскостопанска политика. И сега ще се спра върху небезизвестното предложение за или върху, извинете, небезизвестния Международен валутен фонд – В Гърция се твърди, че нашият министър-председател е разрешил на Международния валутен фонд да определя и националната политика. По въпроса за конкурентоспособността и стратегията Европа 2020, тези две точки бяха обсъдени вече много подробно и мисля, че са свързани с наистина сизифовски труд. По темата образование също вече говорихме. доклада се упоменава, че не се гарантира качество на образованието, ако върху него оказва натиск пазарът, но междувременно много области са подчинени на логиката на пазара. Не мисля, че ще гласуваме за този доклад. Ще внесем няколко изменения, не много наброи, за да не обременяваме допълнително госпожа докладчика. Ще участваме в обсъждането на всички основни точки от доклада. Благодаря, Николаус. Давам думата на колегата Сърба. Благодаря. Искам да благодаря на нашия докладчик за добрата и прилежна работа, която тя свързи, свърши, за да постигне един а, баланс, един баланс от какъвто имаме нужда на европейско, и на глобално а, ниво както и в рамките на политическите групи. Не казвам, че няма да има изменения, но измененията трябва да са качествени, трябва да има възможност да бъдат обработени, така че да бъдат адаптирани към структурата на текста. Няма да навлизам в подробности, но искам да повдигна някои от въпросите, които можем да счетем, че са важни за този доклад. По време на първоначалната дискусия говорихме за социалната отговорност, за нуждата от растеж. Мятам, че по формулировката всички са съгласни, че тя е балансирана. Дали имаме нужда обаче от повече или по-малко, дали това е разумно от политическа гледна точка – защото тук става въпрос, което е споменато и тук за съвместимостта между националния и европейския бюджет. Имаме нужда от социална отговорност и социално включване. Имаме нужда от растеж, но също време нямаме възможност да разрастваме нашия бюджет, защото трябва да се извършват економи. Относно секторните политики, ОСП, кохезията, това са въпроси, които трябва ли да бъдат засегнати или не? Ние трябва да кажем да, тези неща трябва да са е, едновременни. Е, социална отговорност, е, растеж и да обърнем поглед към бъдещето. Но това съвместимо ли с бюджета, така че да, да не се получи свръхдефицит? Е свръхзадлъжнялост, извинете. Говори се за економика, която се основава на знанието, на образованието. Това са основополагащи камъни в този доклад. Говори се тук за националното, за регионалното ниво, дали да се прави разграничаване между отделните отговорности на национално и на европейско ниво. Добре, съгласна съм с тази формулировка. По отношение на растежа, тук е залегнала идеята за съвместимостта между националния европейския бюджет. Също тук са включени нововведенията, научно-изследователската и развойна дейност и дали на европейско ниво трябва да се създава и да се влива частен капитал за постигане на и създаване на въведение. Относно ам, ефективност при, при използване на суровините. От една страна, трябва да имаме предвид нарасващото търсене, което пък е ам, непосредствено свързано с суровините и с тяхното използване. Ефективно използване на суровините, включително храни, суровини, земя, биоразнообразие, всичко. И смятам, че тази водеща инициатива може да бъде включена някъде. Споменава се също така, че когато се говори за финансово регулиране, се споменава европейският надзор и това е само първата стъпка в тази насока и ние ще имаме нужда от втора стъпка напред. за да се постигне развитие. Относно подхода на световно ниво, това е един добър подход. Намирам го за много удачен. Също така е, малко е амбициозна целта, свързана с това Европейския съюз да поеме ръководна роля. Аз по-рано споменах, също и тук беше споменато за ролята на Г20. за това, че Г20 трябва да поеме ръководна роля, за да се постигне напредък. Има две неща – които според мен представляват две основни политически послания и бих искала да бъдат подчертани по-ясно. Е, става въпрос за общностния метод. Е, на много места се казва, че имаме е, нужда от повече Европейски съюз, имаме нужда от баланс между държавите членки и общността но трябва да продължим, като обясним за какво става въпрос тук, какви политики ще бъдат координирани на национално ниво или на между отделните държави членки, дали става тук въпрос за устойчивост, растеж и така нататък. Също относно коментарите на Олис за това дали имаме политическа криза или не. Това е един много щекотлив въпрос и смятам, че все още няма отговор. А, бих казала, че тук става въпрос за, не за сиамски близнаци, а за сиамски тризнаци. Значи имаме нужда от а, а, социална държава и от а, образование. не може не може да даваме насоки на хората, ако те не са с нас. Но ако те са с нас, и това е, е един от триковите, които използват е, популистите, защото се говори е, за економически баланс и така нататък. Политикът, политиците и политиката като цяло не защити гражданите. Те не, изп... не използваха своята власт, своето влияние да защитят гражданите. И това е а, вярно, но само отчасти. Образованието. А, то е свързано с конкурентоспособността, но не само. Важно е да бъдеш част от а, взимането на решението и за разбирането на целия процес. Оли каза, че политическите лидери не трябва да препускат толкова бързо и да губят от погледа си гражданите. Но аз мятам, че това се случва в Европа. Имаме един сериозен проблем. И го казвам не само защото съм от Финландия и знаем а, изхода от а, изборите. Това е един случай, в който политиците политиците, за да направим план, ни казват, ето аз съм ваш лидер, без да се образяват с гражданите. Ем, да речеме един пациент, който страда от апендицит. Има и доктор. Докторът иска да го оперира, но пациент иска някакви болко успокояващи, защото не обича операциите. Трябва ли доктора да се съгласи, защото ако не му даде, пациента ще отида някъде другаде и тогава положението ще му се влуши или да се опита да го убеди и да му обясни защо тази операция е необходима. Това е една дилема, която стои според мен. Да се обясни какво означава този общностен модел и не трябва да омалуважаваме този въпрос, точно напротив. Ето защо аз бих казала, че политическата криза де-факто представлява едно предизвикателство за демокрацията. Как да се справим с този проблем? Хората не са глупави. И въпрос свързан с демокрацията трябва да породи някои размишления от наша страна. Лиза Варансар има думата. Благодаря, господин председател. Чудесно е, че имаме възможност да обсъдим този проекто доклад. По този начин ние изясняваме и за себе си още веднъж посланието, което искаме да излъчим с този текст. Кризите са различни. Криза по отношение на задлъжнялостта, по отношение на конкурентноспособността и така нататък. Бих се съгласила и с предложението да говорим за криза на демокрацията. Да си спомним за Португалия. Когато председателят на комисията, който е от Португалия, не е в състояние да убеди своята страна и своята партия какво означава на практика разумна европейска политика и демокрация, за какво друго става дума тогава? как ще се излезе от кризата в Португалия. И трудно ми е да си отговаря на този въпрос. Нека да си спомним какво ли не е предлагано, какво ли не сме се опитвали да правим. Ето въпроса за Евро плюс. Спомнете си как обсъждахме тази тема и тук в парламента, и в нашата комисия един или два пъти. Предлагат се множество варианти за кратки срокове, така че не сме в състояние да ги е, предадем е, на хората. Да, за съжаление, е, финансовата криза премина в економическа криза, премина и в криза на еврото. Какво е посланието, което желаем да из, изпратим пита колегата Шмидт. Дали послание в смисъла на федералното устройство или нещо друго, струва ми се, че ние на практика, когато говорим за координация на европейско равнище, имаме предвид управление на европейско равнище – стана невъзможно на практика да контролираме банките. Те станаха международни банки, замете Нордия и други, които бяха интернационализирани. Но само по пътя на националния банков надзор не можем да решим проблема най-малкото, което можем да направим е да изградим един много стриктен и добре координиран на европейско равнище банков надзор, финансов надзор. За разлика от популистите, повечето в Европа смятат, че трябва да се намери един общ път за излизане от е, кризата или от проблемите. Ще се спра и на още няколко аспекта, свързани с доклада. Мисля, че наистина духът е много ясен и общото така, послание е ясно. В никакъв случай не бива да пренебрегваме посланието за повече усилия в сферата на образованието, което е свързано естествено и с конкурентоспособността и с растежа. Общото благо трябва да стои в центъра на вниманието. И освен това трябва да се получим от кризата. И какви са полуките от кризата? Какво става с бонусите на банкерите? Те отново започват е, да се увеличават. Какво направихме? Какво постигнахме? Интелигентен подход. Това е, което ни е необходимо и естествено, че в този смисъл се нуждаем от по-добро образование, ако искаме да произвеждаме повече но при всички положения трябва да действаме заедно, за да включим интелектуалния потенциал на Европа в нашите усилия. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата на перванш, за да отговори на коментарите и предложенията на колегите ще направя няколко съобщения и аз. Да, стана ясно за това, че кризата не е отминала, напротив, тя се разрасна. Става дума за политическа криза, която обхваща нашата система на социално-пазарно стопанство. Гражданите се отнасят вече крити система. Има много мерки, които изглеждат е, разумни. Друг е въпросът дали на практика водят до резултат. Ние сме ги взели, но се оказва, че те не са достатъчни. Не са достатъчни, тъй като поведението не е променено. Именно тези поведенчески модели на участниците и най-вече на онези, които така да се каже, продуцираха, които провокираха кризата, не са се променили. И за това се шири доста голям скептицизъм по отношение на голяма част от предложенията и мерките, които ние взимаме. Защото ако участниците в финансовата, в банковата сфера, в економиката не променят поведението си, никакви мерки няма да помогнат. Увеличава се евроскептицизмът, не само скептичното отношение към паричната единица евро. И ако ние желаем наистина Европа да се развива дългосрочно, успешно, то ще трябва да направим нещо, за да ограничим евроскептицизма. Трябва не само да взимаме от гражданите и да го изтегляме насам към Брюксел, трябва и всеки път да артикулираме съвсем ясно и да обясняваме на хората какво им връщаме в замяна на това. Именно това липсва тук в този текст. Има много-много сфери, в които ние желаем е, е, да останат не в ръцете на европейските институции, не в Брюксел да се решават нещата, да ги върнем обратно на националните държави. Ето това са моменти, които бихме могли да задълбочим. И същевременно именно принципа на демокрацията би могъл да доведе до едно по-добро развитие в бъдеще. От една страна европейска интеграция, решение на европейско равнище, от друга страна развитие на демокрацията и решение на национално равнище. Тук трябва да постигнем едно уравновесяване. И освен това трябва да поясним, че еврото е политически проект, не финансов и не економически. И след като става дума за политически проект, тогава трябва много ясно да посочим, че който не желая да участва в този проект, на практика така, в е, по-дългосрочен план е, остава в страни от е, Обединена Европа. Този, който в дългосрочен план не желае да се присъедини към политическия проект на еврото, ще остане извън е, Европейския съюз. Може би ще бъде член на Европейското економическо пространство или член на някаква друга европейска общност, е, както Лихтенштайн и други страни, но няма да бъде пълноправен член на Европейския съюз. Очевидно. Не говоря сега за Швеция. Защо? На практика всички желаят да се присъединят към еврозоната, с изключение на Великобритания. Да, добре, има известни проблеми е, относно присъединяването на Швеция, относно присъединяването на някои от новите държави членки в източна Европа, но това са друг вид проблеми. На европейско равнище е, трябва да се помисли и за е, начина по който ще се взимат в бъдеще решенията и дали е, гласът на онези държави, които така да се каже, в дългосрочен план са казали, че нямат никакви намерения да се присъединяват към еврозоната, би трябвало гласът именно на тези държави да има същата тежест, както и гласа на всички останали. Това исках да кажа. А сега давам думата на Перванш. Благодаря, господин председател. Подробно ще се спра върху всички коментари, изложени от колегите, но нека първо се спра върху три аспекта. Първо, нещо по което говориха и най-малко колеги. Дори у нези, които се съмняваха в въздействието на кризата в мащаба на това въздействие, днес бяха опровергани. Трябва да отбележа, че като цяло взехме решение за удължаване на мандата на нашата комисия. А що се отнася до повторното му удължаване, то предлагам за сега да отложим тази дискусия. Вече видяхме какви възможности за решаване на проблемите предлага нашата комисия. Първия доклад изложихме предложения за решаване на проблемите – които, като се вземе предвид актуалната ситуация, не могат да бъдат осъществени в краткосрочен план. Това са предложения за дългосрочни действия. И ако удължим мандата на комисията ни, ако тя дори се превърне в дългосрочен постоянна, извинете, парламентарна комисия, то ще трябва да помислим доколко ефективна ще бъде нашата работа. За да има действително основания за удължаване на мандата на нашата комисия, то ще трябва да намерим широк консенсус на ниво парламент. Парламентът наистина трябва да е убеден, че от нашата работа ще има ефект. Не мисля, че е целесообразно да удължаваме мандата си, ако ще повтаряме същите решения, които изложихме и до този момент. Не следва да продължаваме работата си, ако не можем да окажем реално въздействие върху работата на парламента като цяло. Не следва да удължаваме мандата си, ако не сме в състояние да предложим нищо ново. Имам предвид нови решения на съществуващите проблеми. Що се отнася до това, доколко докладът съответства на реалността, то разбира се могат да бъдат внесени изменения, като се вземат предвид двете най-нови събития. Бихме могли да кажем, че може да се установи взаимовръзка между всички явления и събития. Това наистина е така. Отблизо следя положението в Япония, както и в Близкия изток. И събитията и в двата региона са тясно обвързани с кризата. Ще ви дам за пример Близкия изток. Там сме свидетели на истинска революция която не бе породена от военна намеса отвън. Същото въжи и за Либия. Протестите в региона бяха инициирани от гражданите там, от гражданите, които бяха отчаяни, а тяхното отчаяние от своя страна бе свързано с световната економическа ситуация. Многонационалните компании не допринасяха за установяването на трайна заетост, както и за предлагането на възможности за образование в региона. Ситуацията там наистина бе много трудна. Държавите реализираха приходи, но нямаше инвестиции на местно равнище. И всички тези проблеми оказват своето въздействие върху световната економика – те имат въздействие и върху социалната сфера. Що се отнася до Япония, там бе издадено разрешително за изграждане на АЕЦ. чиято експлоатация завърши с катастрофа. Настоящите събития ни показват, че ситуацията в света наистина е много неустойчива. През изминалите 30 години бе изградена капиталистическа система, която не се основава на никакви етични и морални принципи. Именно създаването на тази система доведе до настоящата криза. Това е основният извод, до който стигнах и бих искала и останалите да го споделят и да ми дадат своята подкрепа. От изготвянето на първия доклад на сам, позицията ми в никакъв случай не се е променила. И мисля, че събитията, в тези два региона, в Близкия изток и в Япония, са свързани с последиците от изграждането на капиталистическата система, за която говорих. Тук на ниво комисия се споразумяхме за това, че няма да работим по въпроси, по които вече сме постигнали консенсус. Не постигнахме консенсус от друга страна по въпроса за социалните причини за кризата. Не постигнахме консенсуси по отношение на данъчните обежища, както и на фондовите борси. Не знам дали ще постигнем консенсус по тези въпроси в бъдеще. Ще трябва да изчакаме внасянето на измененията. Мисля, че трябва да допълним, да доразработим окончателния проекто доклад като отчетем революцията, пробуждането в арабския свят – искам доклада да съдържа параграф за ситуацията в арабския свят, както и за ситуацията в Япония. Друг въпрос, върху който искам да се спра, са програмите за реализиране на економии и моралните принципи. И ще ви дам за пример ситуацията в Гърция и Португалия. Там работниците и служителите плащат за последиците от една криза, която бе причинена от поведенческите модели на финансовия пазар. Не можете да ме убедите, че ситуацията в Португалия и Гърция се дължи на мързала на гражданите на тези държави, на нежеланието им да плащат данъци. Не това са причините за кризата в тези две държави. Знам, че няма да се съгласите с мен, господин председател, и ето за това искам да засегна тази тема точно сега. Трябва да сме наясно, че или ще приемем различията в становищата си, или ще постигнем консенсус. Това са двете възможности, когато се водят преговори. А що се отнася до проекто доклада, не искам да се стигне до ситуация, в която ще се внасят безброй изменения относно ситуацията в Португалия или в Гърция, без наистина колегите да са проумели в какво се състои проблемът там. Проблемът е, че не е настъпила никаква промяна в поведението на банките. Те продължават както и преди и винаги пострадалите, потърпевшите, плащат за последиците. Изготвих проекто доклада с намерението да работим максимално ефективно, за да допринесем за излизането на Европа от кризата. Но ако сега отново ще трябва да обсъждаме проблема за това кой е виновен, то няма да стигнем до никъде. Разбира се, че гражданите осъзнават, че трябва да има промяна. Разбира се, че те осъзнават, че не могат винаги да разчитат на атомната енергия или винаги да живеят от заеми. Председателят говорих не за гражданите, а за банките, когато споменах, че няма промяна в поведенческите модели. Говорихте за поведението на отделните субекти. И тогава помислих, че може би имате предвид банкерите. Но в началото, когато Говорихте за посещението в Гърция, споменахте, че хората не желаят да се променят, да се приспособят. Председателят. Имах предвид Финландия и Швеция. По време на посещението в Атина колегите казаха, че трябва да оставим на страна различията си и да работим за преодоляването на кризата. Да работим съвместно за преодоляването на кризата. Но не смятам, че Гърция и Португалия се присъединяват към това. Не мисля обаче, че това трябва да е темата на доклада – Докладът трябва да се концентрира върху економическото управление. Какво бе постигнато в Финландия и Швеция и какво е положението в Португалия и Гърция? Миналия четвъртък се срещнах с представители на МОД. Впечатлиха ме две неща, които опомена генералният директор на МОД – Първо, той говори за разходите върху единица, за единица работна сила. Когато Европейската комисия обсъжда индексирането на заплатите, тя го разглежда като нещо отрицателно. Но трябва да се запитаме, защо въобще се въвежда индексиране на заплатите. В полуситуация на инфлация гражданите ще трябва да се задоволят с по-скромни увеличения на заплатите. Комисарят пък твърди, че индекси, индексирането на трудовите възнаграждения е инфлационна политика, но все пак това е политика, която си има своята стойност. Подобни въпроси спадат към прерогативите на друга ресорна комисия, но мисля, че нищо не ни пречи да ги опоменем и в този доклад. Що се отнася до конкурентоспособността, нерядко се твърди, че индексацията на трудовите възнаграждения не се отразява добре върху конкурентоспособността. Но според мен това не е така. Не така стоят нещата в Гърция или Португалия. Проблемът е в производствената верига. Когато говорим за разходите върху единица работна сила и поставим този аргумент в основата на аргументите си за конкурентоспособността, то не мисля, че сме на прав път. Да вземем за пример Азия или Латинска Америка – в тези региони Международният валутен фонд приложи определени правила, основаващи се на консенсуса от Вашингтон и консенсуса от Брюксел. И в момента Европейският съюз прилага тези правила спрямо своите държави членки. Що се отнася до мерките за економи и моралните принципи, то не бих искала в настоящия доклад отново да повдигам тези въпроси и не искам отново да преживея същото, което преживях по време на работата по първия доклад. Всички знаете за какво говоря. Ще направя един общ коментар във връзка с федералната структура. Това е един много актуален въпрос и мисля, че трябва да поемем своята отговорност. Нерядко твърдим, че трябва да възприемем общностния подход, че трябва да насърчаваме преговорите между Европейския съюз и неговите социални партньори. Трябва да си припомним този свой ангажимент и още веднъж да го заявим – ако желаете да внесете изменения за по-категорична формулировка на този принцип, то ще ги приветствам. Шокирана съм от развитието на обстановката в моята страна. В неделя бяха направени изказвания за Европа, които наистина ме шокираха. Гражданите вече три години се намират в ситуация на криза и остават с впечатлението, че единственото решение, което им предлага Европа, са мерки за реализиране на економии. Но това не е така. Що се отнася до упростената процедура за преразглеждане на договорите, то не съм съгласна с нейното използване – според мен трябва да се свика конвент, за да си осигурим необходимата легитимност. Това според мен е от първостепенно значение. Сега ще отговоря на въпросите поставени от колегите. Господин Енгел упомена нещо, което според мен е много важно. Става дума за резултатите от работата на нашата комисия. Не бива да забравяме в какво се състои функцията ни и как подобни функции са били изпълнявани от други ресорни комисии. Струва си да помислим по този въпрос. Не бива да забравяме също така, че наистина явно се намираме на кръстопът и ни предстоят много важни решения – решения за промени на пазара на труда, как да бъдат постигнати тези промени? Единствено чрез мерки за реализиране на економии или чрез гарантиране на необходимите инвестиции? Предполагам, че не единствено капиталовите потоци от Китай ще допринесат за изграждането на устойчиво бъдеще за европейците. Оля Шмидт сподели разочарованието си от това, че хората не желаят промени в Гърция. Не знам точно какво имаше предвид той. Или по-точно кого имаше предвид с хората. Мисля, че всички трябва да осъзнаем необходимостта от промени. Не можем да запазим, например, същото ниво на потребление на енергия – например. Някой от колегите спомена, че докладът ми е амбициозен и визионерски. Да, това е така, но именно това ми бе възложено от нашата комисия още от самото начало. По въпроса за Г20 и резолюцията на съвета за сигурност – Мисля, че Г20 е на път да се превърне в една нова структура с нова роля. И трябва да се запитаме дали подобни структури не могат да бъдат да се впишат в контекста на структурите на ООН трябва да обмислим как в рамките на системата на световно економическо управление можем да създадем подходящите форуми за вземане на решения. Ще ви припомня ангажиментите на Г20 и изявленията на държавите от Г20. Много е трудно да се ориентира човек в тях, а и не всички от ангажиментите са изпълнени. А не изпълнен ангажимент няма никакъв смисъл. Може би G20 като структура не е достатъчен за справяне с предизвикателствата. Не искам да се връщам към въпроси, които вече са засегнати в първия доклад, а именно устойчивостта и конкурентоспособността. Мисля, че трябва да се придържаме към становището, по което постигнахме споразумение по време на работата по първия доклад. А що се отнася до параграф 5 от настоящия текст – за данъчните режими. Мисля, че можем да се върнем на това по-късно. Говорихте за създаването на европейска хазна, за бюджета на Европейския съюз. Идеята за създаването на европейска хазна се обсъжда още от представенето на първия доклад. Предложението се основава на въвеждането на така наречената длъжност на господин Евро. Аз не използвам тази формулировка в доклада си. настоящия доклад трябва да упоменем необходимостта от повторно въвеждане на общностния механизъм. Въвеждането на общностния механизъм може би ще доведе и до промени в компетенциите на някои ресорни комисари. Не става дума за политическа ориентация. А що се отнася до връзката между съвета на министрите на економиката и финансите, неговите решения и финансовите пазари, то мисля, че ще имаме предимства от създаването на европейска хазна. Но кой ще се заеме с целия този процес? Кой ще извърши необходимия анализ? Жак Делор заяви, че се нуждаем от по-добра координация, така че държавите членки да могат да обвържат економическите си политики. Но това е което правим в момента. Действията ни са насочени към интегриране на економическите системи. В никакъв случай не бих искала управлението да бъде поето от Европейската Централна банка, така че трябва да обмислим възможностите за европейска хазна. Преди въвеждането на еврото в държавите членки говорихме за валутните курсове. Говорихме за държавния дълг, но съответните анализи бяха извършвани от държавите членки, а не от Европейската Централна банка. Към момента експертният опит, независимо от това за какво става дума, Гърция, Португалия, разширяването, е съсредоточен в Европейската Централна банка. До нея се допитваме най-напред необходимия орган, който да отговаря за паричната политика. В противен случай всички свързани с нея въпроси ще се решават от Европейската Централна банка. А Европейската Централна банка отговаря предимно за запазването на стабилността на Европейската банкова система. Тя определя нивото на трудовото възнаграждение, Мисля, че трябва да бъде постигнат баланс, що се отнася до компетенциите на Европейската централна банка. Une fois sur la révision simplifiée du traité, moi j'étais contre euh, Въпросът свързан с промяна на договора. Аз не се съгласих с това решение, въздържах се по отношение на измененията, свързани с конвенцията както и по отношение на хората, които участват в преговорите. В бъдеще парламента трябва да поеме своята отговорност, да се наложи и да каже, че ние няма да приемем никакви промени на договора, ако парламентът не упражнява своята демократична роля. Относно социалните измерения, говорила съм за тях на един по-ранен етап. Госпожа Кенен говореше за общностния модел и отвъд него. Какво означава това? Ще се радвам, ако има изменения и по този въпрос, но няма сега да се спирам на него. Въпросът свързан с кризата в демокрацията. Това, което се случва в Португалия, как може да се изненадате, че се разрасна тази криза в Португалия. Правителството се опита за 4 години да въведе 4 пакета, свързани с економии. Един пакет за економи, е, щеше да постигне някакъв успех. Е, в противен случай нямаше да има нужда от втори такъв пакет. Вижда се, че е, ситуацията просто е отчаиваща. Ако видим какво се случваше в миналото в Португалия, ще извадим изводи за това какво трябва да направи Португалия в бъдеще. Благодаря, господин председателю. И смятам, че ви разбрах добре, когато говорихте за а, участници в финансовите пазари и е важно да видим и да помислим какви ще са реакциите на гражданите по време на тази криза и дали те са разбрали кризата и това число промените, които ще бъдат свързани с нея. Тази криза отваря нови възможности за преговори. По отношение на въпроса за Европа и за това, че а, тя се държи като заложник от тези, които не искат да се присъединят към нас, да са на наша страна. Е, трябва да помислим и за бъдещето присъединение на Турция, дали при сегашното развитие и неяснота този въпрос трябва да бъде обсъждан. Съжалявам, че говорих толкова дълго но се надявам, че успях да отговоря на всички въпроси. Благодаря, каза председателя. Благодаря на всички колеги, които взеха думата. Още две изказвания. Искам да кажа срока е 13 април за внасяне на измененията. Така че това е в сряда, най-късно до тогава да внесете измененията. На 11 април в 4 часа след обяд е следващата Следващата среща на нашата комисия ще има представители на Конгреса от Вашингтон. И също така ще имаме възможност да обсъдим измененията, които ще бъдат днесни към доклада а, на Перванш. Измененията може би трябва да бъдат внесени прегледани от координаторите, така че да работим в духа на сътрудничеството, което имахме в началото. Да, подкрепям това твое предложение. Ще се опитаме да ограничим броя на измененията. Това е един прагматичен подход, а именно координаторите да обединят отделните изменения, внесени от техните политически групи и след това координаторите да внесат вече обобщените изменения. Смятам, че така можем да процедирам. Още веднъж на 11 ще дойде Ангелидис от Съединените щати, представител на Конгреса. Ще имаме една дискусия, която ще проведем с него. На 13 е, е крайния срок за нас на измените. Благодаря ви.